Das gar Kolleginnen und Kollegen. Председателят, колеги, обявявам за открито следобедното ни заседание. Мисля, че днес сутринта проведохме важно и ползотворно заседание. Продължаваме по дневния ред, точка 10 от дневния ред към постигане на Европейския енергиен съюз. Докладчикът е господин Асиш. Господин Асиш, искате ли да вземете думата? Не. В такъв случай пристъпваме към гласуване. Компромисно изменение 1. За, против, въздържани се, приема се. Изменение 7. За,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 Нека гласуваме още веднъж. Моля, гласувайте. Ката. Die Abstimmung ist äh, äh, geschlossen. Край на гласуването. Един глас повече от либералите и един глас повече от зелените. Aber es hat dennoch keinen Einfluss. Nein, die waren zu viel.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 Компромисно 2 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 14 и 15 за, против, въздържани се, отхвърля се. 16 за, против, въздържани се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, електронна проверка. Thank you. Es sind immer noch zu viele Leute da. Продължаваме да имаме гласове в повече. Един глас в повече от НП, един в повече от АЛДЕ и един в повече от Зелените. Един глас в повече от Зелените. Das kann ja jeder behaupten. What is wrong there? There are five people. Какъв е проблемът? Има ли един глас повече от либералите или всичко е наред при либералите? Chairman, what comes to ALDE? Господин председател, ние от АЛДЕ сме шестима, а трябва да сме осмина. Така че не може да има един глас повече от нашата група. Ами, This remark is debatable. <laughs> Прекалено малко сме. Е, можем да спорим по последното, което казахте. Нека гласуваме още веднъж. 17. 17. 17. It's opened. Now it's open. It's closed. Край на гласуването. 29 гласа за, 28 против. Приема се. 18 за, против, въздържали се, Електронна проверка. По изменение 18. Край на гласуването. 31 гласа за, 22 против, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за,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 Електронна проверка по 45. Край на гласуването. Приема се с 5 гласа в повече от зелените. Приема се. Изменение 49 за, против, въздържани се, приема се. 50 за, против, въздържани се, приема се. Електронна проверка. Гласуваме, извинете, електронно по целия текст. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Antrag ist mit 51 Ja. 51 гласа за, 10 гласа против, 1 въздържал се. Становището се приема. Поздравления за докладчика. Преминаваме към доклада на господин Танак. Колега Танак, искате ли да вземете думата? Не. Пристъпваме към гласуване. Е, Мусульмана заедно. Antrag 1 dafür. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. missverständlich. Und Abstimmungsliste. Ja. Ja, auf der EVP-Liste steht es falsch. Wenn nicht, Kompromiss 2. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Антрах 19 Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въз... приема се.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 Електронна проверка по 55-то. Може би прекалено бързо обявих резултата. Край на гласуването. 26 гласа за, 40 против. Отхвърля се с малко мнозинство. 56 за, против. Въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържани се, приема се. 77 за, против, въздържани се, приема се. 79 за, против, въздържани се, приема се. 80 за, против, въздържани се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за. По 84 ли искате електронна проверка? Гласуваме електронно по 84. Край на гласуването. Отхвърля се с 30 на 34 гласа. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, мисля, че се отхвърля. Електронна про... Кой е за 97? Против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 29 на 35 гласа. Докъде бяхме стигнали? 102. 107. 107 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, Кой е за? Против? Въздържани се? Приема се. 116, нали? war 116. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117. Нали? За против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 119. Край на гласуването. Приема се с 36 на 28 гласа. 120 против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 37 на 28 гласа. 112. За. Против въздържали се. Има много малка разлика между гласовете за и против. Нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 34 на 28 гласа. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Докладът се приема с 52 гласа за и 5 гласа против. Поздравления за докладчик. The figures are said it, 25 to 5 to 9. 52 гласа за, 5 гласа против, 9 има въздържали се. It would not happen with glasses.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 Няма да давам думата на господин Панцери, за да не осложняваме допълнително нещата. Кой е за? Не, трябва да гласуваме електронно. Край на гласуването. 60 гласа за, 2 гласа против, 3 въздържали се. Благодаря ви. Wir kommen nun zur Diskussion des UN-Berichtes. Преминаваме към обсъждането на доклада за ролята на Европейския съюз в рамките на ООН. Миналия път не можахме да проведем това разискване, трябваше да го отложим за днес. Докладчик е господин Вяйрюнен, на когото сега давам думата. Давам му думата за уводно изложение по доклада. В други ден в 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. На 12 октомври ще се занимаем отново с доклада. На 13 октомври ще гласуваме тук в комисията. Докладът ще бъде гласуван в пленарната зала през месец ноември. Не виждам възражения срещу процедурата. Господин Вяйрюнен, имате думата. Really to, uh... Господин uh, председател, аз всъщност uh Нямах много шансове да представя доклада или по-скоро го представих, но нямахме време да дискутираме. Затова нека набързо да повторя уводните си думи. Идеята да се направи доклад по собствена инициатива за общата роля на Европейския съюз е, бе издигната през септември миналата година. Господин Кевин Уоткинс представи доклад на Европейски мозъчни тръстове, озаглавен нашите общи интереси, защо проблемите на Европа имат нужда от глобални решения, а глобалните решения имат нужда от дискусии. И на базата на тези идеи е, предложих да направиме доклад по собствена инициатива за глобалната роля на Европейския съюз. По-нататък е, бе ограничен обхвата на доклада до ролята на Европейския съюз в ООН, как по-добре да постигаме целите на нашата външна политика това ограничение не бе от толкова ключово значение, защото в края на кращата системата на ООН покрива всички аспекти на многостранна, на многостранно световно сътрудничество. Остават да се обозначи двустранното сътрудничество между Европа и трети страни. Така че доклада по покрива всички форми на многостранно глобално сътрудничество. Доклада се състои от три части. Първо, се очертават целите на външната политика на Европейския съюз според договорите. Смятам, че е много важно като основа да очертаем целите и след това да мислим как да работим за тях в системата на ООН. След това представям набързо системата на ООН и излизаме с предложения за засилване на ролята на Европа в ООН. Доклада включва предложения за засилване на съвета за сигурност, съответни реформи в него. Повтаря се също предход... позицията на парламента, която не е от днес, че Европейския съюз трябва да има постоян... място на постоянен участник в съвета за сигурност. Аз лично не смятам, че е много реалистично това предложение, но тъй като парламента отдавна настоява за това, съм го включил в доклада. После се издига идеята да създадем нов орган в системата на ОНЕ, съвет за устойчиво развитие – който да се занимава с всички политики, с изключение на тези, които са в ресора на съвета за сигурност. Структурата и състава на съвета за устойчиво развитие трябва да повтаря тази на съвета за сигурност с постоянни членове и временни такива. Само пред, предлагам да няма, никой да няма права за вето. Също така предлага, има предложение за създаване на световен парламент. Чуват се и критики, разбира се. Хората твърдят, че трябва да започнем с създаването на парламентарна асамблея. Може би можем да търсим някаква компромисна формулировка е, като първа стъпка да е парламентарна асамблея с дългосрочна цел да се създаде световен парламент. Много е, амбициозна и идеалистична цел, но ние трябва да бъдем и амбициозни и идеалисти. После има много важни параграфи 12, 13 и 14, според мен, където приветстваме организирането на работата на комисията на кластери и даването на заместник е, председателя на комисията ролята за координиране на външната политика на Европейския съюз. Подчертаваме, че политиките от глобално значение трябва да са в основата на нейните правомощия. Също така се казва, че Европейския парламент трябва да има възможност да работи за преодоляване на тези предизвикателства по адекватен начин. Предвижда се комисията по външни работи да има право да координира всички политики е, за външна дейност на Европейския съюз в сътрудничество с други съответни комисии. И накрая призоваваме комисията да огледа предложението за този подход и да ни дава ежегодно информация, за да можем и ние да заемаме позиция по глобалната роля на Европейския съюз. Докладът е написан по такъв начин, че засяга главно принципите и основните политически линии. Надявам се, че в измененията няма да изпадаме в подробности, защото е, си има годишни доклади за дейността с ООН, където могат да се дискутират по ежедневните, така да се каже, въпроса. Тук трябва повече да се спрем на принципите и институционалните идеи за подсилване на ролята на Европейския съюз в системата на ООН и как да засилим нашата е, глобална роля като цяло. Това е като цяло, господин председател, е, идеята зад проекта доклада. Очаквам с нетърпение вашите коментари и изменения, за да можем да стигнем и до компромисни е, варианти. Вече е, се срещнах с някои от докладчиците в сянка, бях поканил всички, но е, нещо не се обенчаха с успех усилията ми. Разбира се, ще имаме предостатъчно време да се срещнем, когато започнем да обсъждаме измененията. Затова, господин председател, сега с удоволствие ще изслушам вашите мнения и дискусията. Благодаря, господин председател. Всъщност Арно Държан не присъства днес, така че аз ще представя неговото изказване. Аз съм напълно съгласен с, с неговата гледна точка. Моят колега би желал първо да благодари на докладчика за доклада и за извършената от него работа. Той иска да работи а, с докладчика за задълбочаването на някои от пунктовете, които не са достатъчно експлуатирани и също така да се е, насочи е, доклада по-скоро върху външните отношения, да се открои международната политика, предизвикателствата, пред които сме изправени и също така да, да се разгледат проблемите вътре в Европейския съюз. Арно Държан смята, че текста се съсредоточава повече върху реформата в ООН и в устърп на външната политика на Европейския съюз. Освен това ще има изменения, които ще бъдат малко повече по а, същество. А, ролята на Европейския съюз в ООН, и участието на служители на персонал на Европейски съюз в миропазващите мерки и също така също ИЮТМ Сомалия и други държави също така показват отношенията между Европейския съюз и ООН в сферата на външните работи и особено в мироопазващите операции. Във връзка с, с съвета за сигурност на ОНЕ, Господин Донжон смята, че трябва да се придържаме към резолюцията на Европейския парламент е, в дългосрочен план. Той иска да се подчертае че основните реформи в сферата на сигурността трябва да бъдат съобщени и направени достояние на другите държави членки. Поставя се акцента на координирането с цел създаване на обща политика в сферата на външните работи. Това е изключително важно, за да се свършат дейностите на Европейския съюз с решенията на съвета за сигурност върховният представител би трябвало да бъде поканен да участва в повечето от заседанията на съвета за сигурност на ООН. Това бяха съображенията на колегата Дължон. Искам да добавя нещо. Предвид факта, че господин Вяй Рюнен е представител на комисията по развитието. Мисля, че трябва да подчертаем факта, че развитието трябва да бъде устойчиво, също така да обърна внимание на екологията. Аз имам определени е, съмнения за за отношенията а, така, с а, м, други институции, така както предлага докладчика. Благодаря. Искам да започна с благодарност за докладчика. Мисля, че доклада е много добра основа за дебат. Доклада подчертава значението на говоренето с един глас между Европейски съюз и други международни организации, особено във връзка по, по въпросите на правата на човека. Трябва да сме сигурни, че това ще остане а, в програмата, в дневния ред, за да може да бъде засилено значението. Демокрацията и правата на човека са изключително важни и е една по-силна роля на Европейския съюз би трябвало да се види по-ясно в доклада. Важно е да имаме средства за ранно предупреждение. Тук трябва да има един компонент, свързан с правата на човека. Аз внесох изменение, което потвърждава ангажиментността, ангажимента ни към резолюция 1325, именно ролята на жените в ситуации на конфликта. И а, също така равнопоставеността трябва да бъде фактор в процеса на реформите. Ние трябва да а, подкрепим избирането на жена генерален секретар в бъдеще. Искам също така да се гарантира а, при, сред приоритетите на Европейския съюз в ООН е да фигурира и на разпространението на ядрени оръжия. Бих искала също така да подчертая и ролята на Европейския съюз върху дългосрочния мораториум върху химически оръжия. Европейския съюз трябва да се бори за качество, недискриминация и защита на правата на жените. И мисля, че също така трябва да приветстваме първото заседание на съвета за сигурност по правата на ЛГБТИ. Очаквам с нетърпение дебата и ви благодаря. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Well, um, I mean, clearly this is a, a, a debate, you know, like a... Благодаря, господин председател. Явно е, че документът трябва да бъде обсъден, тъй като в него се засягат много теми. С някои няма да има проблеми, но други трябва да бъдат обсъдени допълнително. Докладът не се отнася до ефективността на настоящата дейност на Европейския съюз на ниво ООН. По-скоро той съдържа модел за реформиране на ООН. Но от техническа гледна точка подобни предложения надхвърлят мандата, предоставен на докладчика. ЕКАРЕ, разбира се, е за по-ефективна многостранна дейност на ниво ООН. Има области, в които държавите не могат да се справят по-отделно и затова там трябва да се намесят ОНЕ и специализираните му агенции. Имам предвид, например, предотвратяването на конфликти, правата на човека, измененията в климата, здравеопазването в световен мащаб и много други. Но не това е акцентът, който трябва да бъде поставен в доклада. В един момент наистина ще трябва да се реформират структурите на ООН, Не сме за това да ни се отказва постоянно място в съвета за сигурност. Там има две държави, които постоянно блокират резолюции на ООН. Вероятно Германия би могла да изиграе роля като постоянен член на съвета за сигурност, заедно с Индия и Япония. Ние се обявяваме за тези три кандидатури. Предлага се създаването на един нов орган, а именно съвета за устойчиво развитие. За първи път чувам това предложение. Поздравявам докладчика за идеята, въпреки че не съм изцяло убеден, че следва да се създава такава структура. В ООН вече има съвет по економически и социални въпроси и не мисля, че трябва да се създава допълнителен орган с нови правомощия. Наистина поздравявам докладчика за това, че се е опитал да излезе с нови идеи но към момента реформирането на ООН е процес, намиращ се в застой. Защо? Защото всеки път, когато предложим нов постоянен член на съвета за сигурност, има някоя съседна държава, която се обявява против тази кандидатура. Текстът е интересен, но нашата група няма да подкрепи някои моменти в него. Госпожа Лохпилер, Благодаря, господин председател. Също приветстваме доклада, който съдържа редица интересни идеи. Нека обаче бъдем внимателни. Не би трябвало в текста да се предлагат прекалено мащабни промени в системата на ООН. Някои от идеите, съдържащи се във вашия текст, може да бъдат обсъдени в работната група на Комисията по външни работи за отношенията Европейски съюз ООН. Тази група не е заседавала през последните две години. Приветствам факта, че наблягате на ролята на Европейския съюз като ратовник за правата на човека в световен мащаб. Имам няколко предложения за подобряване на текста. Според мен в текста трябва да изтъкнем, че ООН винаги категорично е отстоявала структурите на международно правораздаване, като например Международния наказателен съд или регионални структури, като Европейския съд по правата на човека. Европейският съд по правата на човека внесе много голям принос в напредъка, постигнат от Европейския съюз в областта на правата на човека. Той може да послужи за пример и в други региони, където работи ООН. Предлагам също така в доклада да се съдържа препратка и към специалния доклад на Европейската сметна палата за ефективността и ефикасността на работата на Европейския съюз на ниво ООН в страни засегнати от конфликт трябва да изискаме от СВД да разработи много по-ефективен и стратегически подход към агенциите на ООН. Най-вече, що се отнася до изготвянето на програми за външните финансови инструменти. Делегациите на Европейския съюз в нестабилни региони трябва да гарантират по-голяма видимост и ефикасност на помощта, предоставена от Европейския съюз по места. Ще трябва да отбележим също така, че Европейският съюз е изключително важен партньор на ООН при управлението при кризи. Върховният представител Могерини изтъкна, че съветът за сигурност на ООН излезе с първото си изявление на председателите за сътрудничеството ЕС-ООН, в което ни окоръжава да укрепим отношенията между двете институции и да засилим стратегическото партньорство. В текста трябва да се спреми върху важната роля на Европейския съюз, що се отнася до контрола върху въоръжаването. Госпожа Пост каза няколко думи по този въпрос. ще трябва да приветстваме дейността, информационната дейност на Европейския съюз, насочена към прилагането на договора за неразпространение на ядреното оръжие. С това се спрях и върху някои от изложения, измененията, които съм внесла. Ще трябва в текста да се съдържа и точка, в която да визираме международното право. Ще трябва да изискаме строго тълкуване на международното право, съгласно което използването на дрони трябва изцяло да е в съзвучие с международното право, най-вече в областта на правата на човека. Grazie Presidente. Sicuramente questa relazione... Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Докладът е важен повод за нас да обмислим ролята си на ниво ООН. Слабата брънка в цялата верига на ООН е съветът за сигурност. Вече от доста време насам се излиза с предложения. Ние предлагаме, например, Европейският съюз да стане постоянен член на съвета за сигурност. Има все още някои неразрешени проблеми, например във връзка с бъдещата роля на Франция и Великобритания. Би било по-добре в съвета за сигурност да бъдат представени регионални организации, като например Африканския съюз. Какво трябва да реформираме? Трябва да реформираме системата за налагане на вето от страна на всеки член на съвета за сигурност. Именно тази система парализира съвета за сигурност в момента. По същия начин се блокира и работата на съвета тук в Европейския съюз, тъй като отделни държави могат да налагат вето. В бъдеще може би трябва да въведем системата на гласуване с квалифицирано мнозинство. Трябва да се отдаде по-голямо значение на агенциите и на клъстерите в рамките на новия мандат. Може би ни е необходима не само координация, необходима и по-голяма съгласуваност между търговската ни политика и другите ни външни политики. Върховният представител може да допринесе за постигането на такава съгласуваност. Трябва да направим така, че политиката ни в областта на търговията да е в полза на по-общите ни външни политики, а не обратното – трябва да използваме политиката си в областта на търговията, за да отстояваме доброто управление и върховенството на закона. Ще трябва интелигентно да се възползваме от така наречената мека сила. Силата на дипломацията и убеждението. В доклада се предлага Общото събрание на ОНЕ да прерасне в нещо като световен парламент в който пряко да се дава израз на волята на гражданите. Но за да може този парламент да се ползва с доверие, ще трябва да може да се провеждат свободни и честни избори във всички държави членки, а в някои от тях все още сме много далеч от такава вероятност. В някои страни държавата до голяма степен се намесва в процеса на провеждане на избори. Благодаря на докладчика и аз ще внеса своите изменения. Господин Макалистър. Um Господин председател, госпожи и господа, ще бъда съвсем кратък. Искам само да кажа, че съм докладчик на Комисията по конституционни въпроси по становище по този доклад. Бяха внесени редица изменения по моето становище, които ще обсъдя утре с докладчиците в Сянка. Като цяло смятам, че текстът, изготвен от финландския ни колега, е много обстоен и балансиран. Комисията по конституционни въпроси обръща внимание на факта, че Европейският съюз и държавите му членки са сред най-големия донор на ниво ОНЕ Във връзка с това изтъкваме необходимостта да се гарантира по-голяма видимост за нашето финансиране, както и на необходимостта от по-ефикасното му изразходване. Би трябвало да получаваме редовна информация за финансирането от страна на Европейския съюз на ниво ОНЕ. Sorry. Ah. Uh, благодаря. Искам да благодаря на колегите за толкова интересния доклад. За първ път виждам така текст от такова значение. Разбира се, тук се поставя въпрос, който е централен не само за функционирането и ефективността на ООН, е именно структурирането на съвета за сигурност, но то е важен и за Европейския съюз. Европейския съюз естествено, че трябва да има място в съвета за сигурност, за да може да има роля в политическата координация и ние трябва да говорим с един глас. Не става дума да е една страна членка да е там. Целият Европейски съюз трябва да е бъде представена. Защото видяхме, че е абсолютно необходима тази реформа с това, което се случи в Сирия. И определено трябва да е, се ограничи правото на вето, а не една световна сила да може да ограничава сама. Поне две или три трябва да, са, да, да могат заедно да наложат е, вето работата на ООН е, е, в е, кризата с бежанците е изключително добра, много не се чува за нея. Ние излиза, че ние не можем е, да нарушаваме в момента международното законодателство, защото ние сме едни, едни от най-големите му поддръжници не сме съгласни е, е, ето една от нашите страни членки да използва не управляеми летателни апарати, е, дрони за атаки срещу хора. Ние не сме съгласни с това и сега е момента да го кажем върховния представител Могерини трябва да упражни натиск върху страните членки по този въпрос и много се радвам, че парламента формулира нашите позиции и госпожа Могерини трябва да се изправи срещу е, страните членки. Сега е, знаем, че това, което се случва е ужасно за общественото мнение и доверието в Съюза. Ние трябва ясно да кажем, че има нужда от повече от единство. Страните членки трябва да поемат своите отговорности, за да можем ние да започнем дори сами да сме е, дейност по реформиране на съвета за сигурност просто е, да дадем тласък на цялата тази реформа. Такава. You, Господин Карвар, благодаря. Първо благодаря, благодарности за докладчика. Е, в, е, с предстоящия референдум за членството на Обединеното кралство в, Обединен, в Европа ще излязат и достатъчно е, идеи за членството ни в Европейския съюз и отношенията ни с ООН. Като е, ние трябва да търсиме. Е, тук е, нелепо се предлага е, световен парламент, както и е, преразглеждане на ролята на, и засилване на ролята на Европейския съюз в съвета за сигурност. Според мен точки от 2 до 6 са най- успоряеми. И системата, на, която съществува в момента, Обединеното кралство и Франция да бъдат постоянни членове, дава възможност за стабилност, макар че е свързана и с много разходи. Ние обаче имахме възможност да взимаме решения в е, съвета за сигурност, които отговарят на интересите на Обединеното кралство, което няма да се случва, ако Европейския съюз е член на е, съвета за сигурност. Как точно, е, какъв е интереса на Европейския съюз да се откаже от две места в съвета за сигурност и да получи едно? Никой френски е, депутат няма да подкрепи подобна идея, нито е, британски такъв. Да не говориме, че и други страни членки имат отношение към работата на съвета за сигурност. Той е базиран и на идеята за равновесие в е, ядрената област – има отношение и към нашите взаимоотношения с Русия и според мен тези предложения просто ще доведат до пълен застой. Нямаме никакви, не сме убедени изобщо, че нещо може да се постигне. Ние в край на кращата не можем да си оправим нещата в собствената да си къща, защо смятаме, че можем да даваме акъл и на други нива. И е, предложенията тук са пак атака срещу суверенитета на националните държави. Напълно не е необ... абсолютно излишно е да се правят такива предложения. Е, страните е, членки е, имат своите съображения за това дали да имат представителство и посланици в определени е, страни. Това, което се предлага в доклада, са допълнителни разходи и напълно излишни. В шеста точка се, създава, се предлагат абсолютно излишни нови организации. Също се говори е, Световната банка, банка, примерно, да е под контрола на ОНЕ, но е, Световната банка нищо не може да научи от Европейския съюз, например, както се видяхме от последните няколко години. И не е ли иронично да се предлагат всички тези неща? Смятам, че казах достатъчно. Но, мистер Ковачев. Господин Ковачев има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на докладчика за много интересния проект от доклад. Имам няколко наблюдения. На първо място трябва да а, имаме а, много по-активна роля на съвета за сигурност при решаването на проблеми, свързани с сигурността, особено предвид тази драматична ситуация в Близкия изток. В момента няма никакъв признак от е, Обединените нации, е, видимостта на ОНЕ е ниска. Ние като Европейски съюз трябва да даваме тласък е, на реформата на равнище ООН, поне трябва да имаме една резолюция в парламента и ние при, призоваваме за глобална роля на Европейския съюз, но трябва да е, постигнем договореност, договореност по списъка на реформите, които бихме искали да постигнем. Знаем, че съвета за сигурност е една вече устаряла институция от 1945 е, година а не а, идеята съвета за сигурност да приема нови членове или да променя правилата за налагане на вето. Сега по въпроса за генерален секретар на ООН, аз мисля, че ние трябва да застоя, за, а, да защитим позицията за генерален секретар на ОНЕ, че е време вече сега е ред на Европа и защо не на жена. Следващия оратор благодаря господин председател. Реформата, която предлагаме е много амбициозна. Има серия нови предложения. Тя е амбициозна, защото тук не се говори само за ролята на Европейския съюз в рамките на ООН. Говорим за реформите вътре в ООН. И а, акцента се поставя до много голяма степен на този а, аспект, което може би излиза малко извън обхвата на доклада. Мисля, че идеята за глобален форум е нещо, което много внимателно трябва да се обсъди. Тук имаме една дългосрочна перспектива в доклада. Трябва да бъдем много предпазливи обаче с някои идеи. Не смятам, че тук е мястото да се говори за създаване на един световен парламент. Дава се позицията, а, като че ли това е една от най-важните идеи, но аз не мисля, че това е така. А, съгласен съм с идеята за една по-дългосрочна перспектива за ролята на Европейския съюз. Аз мисля, че е, съвета за сигурност е един от най- проблематичните сфери. трябва да се замислим дали трябва да се създаде дали сега е а, е, момента да се създава едно такова амби, е, е, амби, такъв амбициозен орган. Не съм съвсем сигурен дали ако имаме то, такъв а, нов парламент, дали трябва да имаме нов съвет за сигурност, защото това ще ни върне в 1945 година и аз не смятам, че това е правилна идея. Сега по не знам дали съветът в формат с 20 държави е, е най-добра идея. Аз не смятам, че трябва да се настоява на последния пункт, повдигнат в доклада на докладчика. О, не трябва да използва фондовете си максимално ефективно. Според член 34, когато говорим за съвета на сигурност на ООН. говори се за координиране с върховния представител. Мисля, че би било полезно да се каже, че държавите членки ще направят усилие да си сътрудничат и Европейския съюз ще се опита да говори с един глас. Искам да благодаря на докладчика за новите идеи. Господин Галер, благодаря. Ще се спра върху един момент, а именно евентуална реформа на съвета за сигурност на ООН. Не искам да спекулирам върху това, доколко е вероятно такава реформа, но ако се стигне до нея, ще трябва да сме прагматични. Към момента съвета за сигурност има петима постоянни членове с право на вето. Ако се стигне до реформиране на структурата, няма да е възможно да бъде променен техният статут. Възниква в такъв случай въпросът за това как да продължим напред. Бих могъл да си представя и държава като Индия също да стане постоянен член на съвета за сигурност – много интересна е според мен и идеята за членство на регионални организации. Тогава обаче трябва да се запитаме дали те следва да имат право на вето или не. Ако в съвета за сигурност биха могли да членуват АСЕАН, Африканският съюз или Европейският съюз, то би трябвало те да могат да гласуват единствено ако на ниво отделни организации има единодушие. С други думи, може да се приложи правото им на глас, единствено ако тук в Европейския съюз, например, съветът вземе решение с единодушие. И тогава би ми се искало да знам дали членуващите, освен тези организации, държави ще бъдат достатъчно смели, за да гласуват по-различно от самата организация. Европейският съюз играе роля на мироопазващ фактор в световен мащаб. Възможно е ако членува в съвета за сигурност, да окаже благотворно влияние и върху други държави. За това никак не би било зле, според мен, Европейският съюз да бъде постоянен член на съвета и да има право на глас, при положение, че преди това е взел решение с единодушие. Това ще е възможност и за други регионални организации да се възползват от своето влияние, като условие за това ще бъде отново преди това да са взели съответното решение с единодушие. Докладчикът. Uh, Mr. Chairman, <coughs> I'm here. Uh, I would like to thank uh... Благодаря. Искам да благодаря на колегите за вдъхновение, вяващите идеи, които дадахте в изказванията си. Очаквам да получа изменения от вас и след това ще обсъдиме предложенията с докладчиците в сянка. Нека да кажа сега няколко думи за основната идея на доклада отново. Той има за цел да подсили системата на ООН като такава, да има по-добра координация на световно ниво между всички е, политики на ООН. И за това ни трябва съвет за устойчиво е, развитие. Това не е нова идея. Е, през 1992 година бе издигната тя в Рио. Бе, присъствах на, това, е, на тази конференция. Но не можа да се постигне нищо реално. Така че е, изключително важна е тази идея. После трябва да помислим как е, Европейския съюз реално може да повлияе на системата на ООН ефективно. А що се отнася до съвета за сигурност, много трудно е да се постигне реформа в дълбочина, тъй като Обединеното кралство и Франция не са готови да се откажат от местата си, а другите страни не са готови да дадат допълнително място на Европейския съюз. Това блокира нещата до известна степен. Но в проекто доклада предлагам да ни се даде място в съвета за сигурност. Това ще бъде много трудно за постигане. Но ако се създаде съвет за устойчиво развитие, Индия, Бразилия и други, които смятат, че трябва да имат място в съвета, за сигурност могат да получат постоянно членство в съвета за устойчиво развитие. И Европейския съюз също ще бъде ключов участник в този съвет, нов съвет. Така че цялата структура, която предлагам, всъщност посрещат целите на доклада, как да се изпълняват по-добре политиките на Европейския съюз посредством е, реформа на ООН и подобряване на координацията на нашите собствени политики. So I look forward to to the amendments and the discussion. Чаквам отново да кажа измененията и дискусиите с докладчика в сянка. Е, накрая ще гласуваме. Много неща има, по които мога да коментирам, но може би е, нека да спра до тук. Herr Председателят, благодаря, господин докладчик. Не знам дали сте упоменали това в доклада си, но мисля, че трябва да включим и още една точка, в която да визираме видимостта на Европейския съюз. В много области Европейският съюз е най-големият донор по програми на ООН но никой не знае за това. Понякога не сме информирани и ние самите. Според мен би трябвало да се подсили видимостта на Европейския съюз, който в много области предоставя финансиране в най-висок размер. В беженските лагери, например, навсякъде се вижда емблемата на ООН или емблемата на програми, реализирани от ООН. Малцина са обаче онези, които знаят, че Европейският съюз предоставя 70% от финансирането. Добре би било това да се знае, да му се придава по-голяма популярност. С това приключихме по тази точка. Казах кога е крайният срок за внасяне на измененията. В други ден, 12 часа на обяд. Сега ще прекъснем за 15 минути. След това ще разговаряме с Хелга Шмидт, която ще ни даде по-подробна информация за споразумението за ядрената програма на Иран.